Good afternoon, ladies and gentlemen, colleagues. Здравейте, колеги. Чакаме още колеги, но тъй като трябва да започнем в 3 часа и в унисон с всички добри германски практики, ще започнем в 3 часа. Председателят ни Бузек ме помоли да го заместя. И така, приветствам колегите за днес. Благодаря на нашите експерти, че те приеха да участват в заседанието. И дойдоха чак до Брюксел. Искам да ви въведа в темата. 23 милиона са малките и средни предприятия в Европа. Те са гръбнакът на европейската економика и представляват до 99% от всички бизнеси. Както знаем, те генерират две трети от работните места в Европа. Дигитализацията е важен процес за малките и средни предприятия, за да могат да действат по-добре и да останат конкурентоспособни в международен мащаб. Те знаят обаче, че всички предприятия се опитват да са конкурентоспособни на интернетния пазар, особено на европейския такъв. Що се отнася до цифровизацията на малките и средни предприятия, не е винаги очевиден а, въпрос, очевиден прерогатив. И в индустрията това е особена, особено предизвикателство. Цифровизацията представлява и предизвикателство за промяна на менталитета на компаниите и представлява ново изискване за качеството на образованието, което означава нови стандарти за образование и обучение. И така преминаваме към нашето изслушване. Имаме време до пет и половина за това изслушване. Разделили сме това изслушване на две сесии. Всяка сесия ще завърши с дебат от около 25 минути. Искам да помоля колегите да се ограничат в изказванията си и въпросите си до 2 минути, за да може експертите да отговорят на въпросите. И така, първият панел. Ще дам думата на професор Катерин Летих за около 10 минути. Професор Летих е професор в университета Страсбург и е директор на Асоциацията за развитието на предприятията и тяхната компетенция компетен... и, техни... и, тяхната... и техните компетенции. Имате думата, госпожо директор. Благодаря. Само да видя дали презентацията е вече на екраните. I'm sorry, I, I, I need uh, my slide, but it's not functioning. Okay. Okay, thank you. But it's easier, of course, with the... Uh, а би било хубаво да виждаме презентацията. Ще говоря на френски. Вие ме помолихте да очертая дебата за цифровизацията на малките и средни предприятия в една среда, която е предимно промишлена, а и общо и също така да обсъдиме проблемите на място. Преходът към цифровизация засяга всички области и отрасли на промишлеността. На места по-малко, при други повече, туризма и строителството, например, са примери за това. Също това зависи от зрелостта на съответния отрасъл – защото цифровизацията се прилага по различни начини в отделните отрасли. Понякога е много трудно да се разбере как цифровата програма на Европейския съюз се съчетава с националните политики, а как е, също така на място работещите и научните среди, и малките и средни предприятия успяват да приложат всички тези технологии и иновационни планове в един или друг е, отрасъл на економиката. Прехода към е, цифровизация съществува в различни отрасли. Да vous en au travers à la fois тук се опитвам да ви представя от една страна и опита при разработване на дейността в облак, създаването на една платформа, за интензивни изчисления, свързана и с центъра в Страсбург, така наречените големи обеми данни, също и едни електронни проекти, трансгранични, които сме разработили и да ви представя някои добри практики за енергийна ефективност. така наречената зелена информационна технология. Като отчитаме, разбира се, и е, киберзаплахите, киберсигурността за малките и средни предприятия, за да помислиме как е, те могат да се справят с този проблем. защото във всички случаи е необходимо все повече и все по-конкретен опит, а предприятията трябва да стават все по-отворени към цифровизацията. Съвсем бързо опита за САС и използване на услуги в облак. Услугите в е, облак в, за малките и средни предприятия в моя регион е, Елзас е, в момента предлагането е изключително модерно. Малките и средни предприятия и промишлеността нямат голям опит и не използват прекалено много и услуги в облак. Това е статистиката на Евростат. Ние, разбира се, се опитваме да се сравним с Франция и с Германия. Специално в е, предприятията доста малко се ползват е, услугите в облак в е, Германия и Франция. Ние сме общо взето добре поставени в това отношение. Много голяма е дела на малките и средни предприятия, които ползват такива услуги. De certains entrepreneurs, où en fait il y a confusion des termes Понякога Макар, че е, сме добре свързани в услуги е, в облак, нека да не бъркаме терминологията, е, цифровизацията на промишлеността не винаги и не навсякъде е много развита. Всъщност 17% е, само от е, е, такива услуги в облак се ползват от промишлеността. В момента няма обаче показатели за това колко се възприемат новите услуги в малките и средни предприятия. Нямаме общи показатели за, примерно, използване на рязане с лазер или други възможности за печатане или други цифрови услуги – но се надявам, че в някакъв момент Евростат ще има и такива критерии за отчитане. Второ. Предизвикателството на това да се използва или да се базира от малките и средни предприятия на е, научни данни е, опитали сме се да изчислиме така нареченото компютърни услуги от висок капацитет за малките и средни предприятия. Е, това са услуги, в които може да се симулират и производството, и процеси от производството, продуктите, молекули, да речем, е, или части за автомобилите, или е, процеси е, в хранително-вкусовата промишленост и други. Има тази инструменти за използване на такива технологии се, съществуват и на европейско, и на национално, и на регионално ниво при нас в Елзас – в университетите има две платформи, които ще бъдат отворени и за ползване от малките и средни предприятия. Ние с колегите от университета в Страсбург и Баден-Вюртенберг работим по такива регионални платформи за обработка на голям обем данни – Big Data, така наречени, за да могат да се е, предоставят услуги за обработване на големи масиви от данни е, е, и да имат възможност малките и средни предприятия, които не са в състояние да си позволят такава инфраструктура заради огромните разходи, да могат да използват подобни платформи. Това е едно много сериозно предизвикателство. Ще работиме по него. Всички наши университети в публично-частни партньорства е, ще започнат да работят, за да можем да отвориме тези платформи за малките и средни предприятия и то хоризонтално, за да можем да дигнем и капацитета за извършване на изчисления, на компютърна обработка и да има и достатъчно възможност да настигаме страни като Штатите и Китай, например. Друг пример акцент върху Горен Рейн. Ние от Алзас имаме отношение към този регион и благодарение на Европейския съюз и е, структурните фондове програмата ФЕДЕР – разработихме познание и опит е, по предоставяне на цифрови услуги за предприятията. Давам тук пример за проект, който се разработва за горната част на Рейн, кластерите, които са създадени, всички политики за иновации в региона също, Алзас, Рейн, Афас и региона на Базел. Два кластера са създадени там. Един в Фрайбург и един в Людвигсхапен, както и е, цифрова мрежа в Кайзерслаутер за да можем да разработим именно такива иновативни услуги в е, полза на малките и средни предприятия. Това са едни съпътстващи инструменти, които дават възможност да се постига, така да се каже, по-бърз напредък посредством е, е, така, общ подход в е, този трансграничен район, е, от който може да се използват, е, възползват малките и средни предприятия от три страни, граничещи си като партньорите са и бизнеса, и научните следи, среди, а също така и да речем центъра, Европейски център за потребители. Той обслужва Франция и Германия. Всъщност един център е, който е разположен на границата между двете страни. Euh, Последно, енергийна ефективност и е, така предизвикателствата за екологосъобразните мерки за малките и средни предприятия. Това е едно предизвикателство, което остава малко на заден план в е, развитието на бизнеса на МПС. Опитваме се да работим е, съвместно, да имаме и трансграничен подход към разработването на така е, наречените зелени информационни технологии за енергийна ефективност, за ефективност на е, цифровите ресурси, разработване на софтуер за зелен бизнес, за енергийна ефективност, на, конкретно на предприятията, за да могат те да са конкурентоспособни способни свързано с всичко, което е, е, има директно отношение към тяхната дейност, получаваме съвсем не е, малки е, резултати, които не са за пренебрегване. Друго, което много, е, по, тема по която много работим е и темата за киберсигурността защото киберзаплахите и киберсигурността трябва да бъдат извадени на преден план. В противен случай е, МПС ще останат е, застрашени и ще изостават е, от така, челния опит в тази област. За да приключа, предизвикателствата са огромни предимно за образование а и за създаване на партньорства, за да може по-бързо да се работи, да се обучават студенти, да се а, разработят програми и дипломи, които да обслужват а, съответните нужди на предприятията. Примерно ние имаме е, не може програмите за упра... бизнес, е, магистърските програми да се сменят на 5 години. Нещата се променят толкова бързо, че и програмите трябва да се адаптират много по-бързо. Също разработиме и по сертификация на европейско ниво е, и е необходимо да си даваме сметка и кои са основните действащи лица в този е, процес. Да предоставяме и посредници, така да се каже, за извършване на прехода към е, цифровизация. Не е нормално един адвокат и лекар, който няма е, който има възможност да отдели време, евентуално да ползва информа... информатика, а малките и средни предприятия да нямат възможност да правят това. Работим в сътрудничество с съседните е, страни за сертификация, за създаване на индикатори също, за, за да можем да отчитаме е, докъде е стигнала цифровизацията, специално в промишлеността. За нас, е, е, тези, които работим в трансграничните райони, съответните трансгранични партньорства и европейски партньорства са огромно предимство, за да можем да напредваме по-бързо и да помагаме на предприятията на място. Благодаря. Thank you very much. And now I would... Благодаря. А сега искам да дам думата на следващият колега, доктор Росон Лебел, също за десетина минути. Доктор Сибел работи в областта на иновативните економики и ръководи синдикатите в областта на мех... механическото инженерство и економическите информационни технологии. Благодаря. Благодаря. Благодаря за поканата. Аз ще започна Industrial All Europe е синдикат, който покрива 190 организации в 38 страни и представляваме 6,9 милиона членове в сектори с 3 милиона работници и служители. Това е просто да се представя. Сега по същество. Какво имаме предвид, когато говорим цифровизация на промишлеността? Това, което ние разбираме под този термин е глобален, непрестанен и а, раз, непрекъснато разпространяващ се, разпространяваща се мрежа от обекти и хора. Това включва електроника, софтуер, където, която е навсякъде в промишлеността, в всички продукти и процеси, било то производството, употребата и поддържането на тези продукти. А сега да погледнем за да погледнем резултатите, които ние очакваме от цифровизацията на промишлеността. working properly. I'd like to come back if this were possible. Ah, merde. Non, mais je sais pas ce qui lui arrive. Non. Encore un cran. Voilà, merci. Sorry. Um, I apologize for this. uh, so first, we see generic... И така, виждаме най-напред генерични ефекти от, цифри, от резултати от цифровизацията т.е. подобряване на ефикасността и използването на ресурси, на човешкия труд, но също така суровините и човешките ресурси. По-добра надежност, по-добра скорост и адаптация по отношение на потребителите. Тези резултати не са специфични за цифровизацията, тях ги има във всички е, предишни индустриални революции. Цифровизацията предлага и потенциал за връщане на производството обратно в Европа. And then, however, we also see some... Освен това, има и някои специфични резултати от цифровизацията. Uh, Тоест, такива, които са специфични само за цифровизацията. Е, тях ги виждаме в три области. Най-напред концентрация и бързина на власт и, и ресурси във всички сектори. Освен това, отграничаване и разводняване на работните договори. Какво имаме предвид? Поради технически параметри ще е много трудно да се специфицира какви са изискванията към работника или служителя. С цифровите технологии ще бъде много по-лесно да се оточни всеки път за всяка задача определен работен или трудов договор. Това е логиката, която ще опосредства експерименталната и гъвкавата, гъвкавото работно време. Освен това, виждаме резултат като контрол и е, сътрудничество. Ще има вертикален контрол, контрол по цялата верига на създаване на стойности и хоризонтален контрол. Това ще е един отворен процес. I, I really apologize for this. C'est pas possible ce truc. I'm sorry about it. Uh, yes, here we go. Um, so what is it that we as trade unions... Uh... И така, като синдикати, какво може да кажем ние? Нашата цел е да може да съсътворяваме промените. Не искаме да им се противопоставяме, но искаме всичко да върви в правилната посока. А именно да участваме и да, да участваме в процеса на създаване на по-добри е, индустриални модели. И така тук имаме някои определени предложения за укрепване на потенциала на на, на цифровизацията на промишлеността в посока на по-добри работни условия. Ще се спряме кратко на нашите предложения. Най-напред да се включим в <clears throat> отговорната иновация, т.е. инвестиции в иновации, които имат положителен потенциал по отношение на създаване на работни места в Европа, което означава добро ръководство, електронни, в, е, до, до, ръководство на електронни компоненти и системи, което е, е голямо предизвикателство инвестиции в а, кръговата економика и в социални и еколосъобразни условия на ниво международно верига на доставките. Освен това, ние сме загрижени за правилното разпределение на добавената стойност – тук имаме предвид данъчното облагане, което трябва да е справедливо. Имаме предвид отворените стандарти за цифровата интеграция на производството, както и регулирането на монополистичните цифрови платформи. Искаме и уменията, за които говори колежката да подкрепят индустриалното ръководство. Също така искаме да осигурим по-добри работни условия в този цифровизиран свят. Посълката, в която ние бихме искали да се развиват политиките, е едно разширяване на трудовите договори, на информация и консултация към всички работници, не само към служителите, а и всички, които работят за дадена е, компания, включително и на тези, които работят на временни трудови договори. Освен това сме загрижени за обема и гъвкавостта на работното време. Искаме работното време да включва образователен и обучителен елемент, насочени към цифровите умения на всички работници и служители, както сме загрижени и за личното пространство на работното място и балансиране между професионален и семейен живот. И така, в заключение мога да кажа, че синдикатите са отворени за диалога. Ние искаме да подкрепим трансформациите и възможностите, които се крият за тях. Искаме да предотвратим рисковете и да заобиколим и да предотвратим социално разрушителните модели от типа на победителят печели всичко. Искаме да се да установим един включващ социален модел, който да осигури ефективност на всички нива един модел, който се базира на концепцията всеки печели. А тук виждате възможности за по-нататъчна информация. Благодаря ви. Председателят, благодаря господин Ципел. А сега е, имате думата за въпроси. Започваме с координаторите на политическите групи. Първият колега е Анна Сандер от НП. Благодаря, господин председател. Изказвам благодарност на двамата изказали се за качествените презентации. Вярно е, в момента работим върху стратегия на цифро, Европейския цифров пазар. Европейската комисия ни представи известни насоки. Очевидно става дума да разширим достъпа до цифрови услуги в цяла Европа, както за потребителите, така така и за предприятията и разбира се по този начин да създадем подходяща среда и условия за ем, балансирана и устойчива конкуренция. Искам да попитам две неща. Аз е, горещо подкрепям е, това, което разграничаване, което направи Катрин Лейдих. Е, а именно между малки и средни предприятия, свързани от една страна и други, които са дигитализирани, цифровизирани. Така че тук трябва да посочим добрите резултати от малки и средни предприятия, които работят в мрежа. Вие обяснихте кои са критериите, параметрите за оценка на истинската цифровизация. И аз се питам, говорейки статистики за показателите, е, това означава, че да не сме ли го постигнали, сме пропуснали нещо по редицата и веригата на вземане на решения и на анализ. И бих искала да чуя вашето мнение, на кое ниво е станало това. Просто сме, е проявена незаинтересованост, за, кое, за кои среди говорим. Политическото ниво, научното ниво, където е направен пропуск отпуск за подобряване на показателите. Това е първото. И второто, вие подчертахте, и това ми се струва много важно, колко е важно да помогнем на малките и средни предприятия да имат достъп до платформи особено в научната сфера. А това означава също така да свържем най-общо малките и средни предприятия с академичната общност. Тук наистина е много важно да сближим университетското ниво и малките и средни предприятия с цел подобряване на иновациите защото има такива примери, но ясно е също, че някои проявяват съпротива, защото това е част от една по-различна култура. Смятате ли, че ако използваме всички възможности на цифров, цифровизацията, ще постигнем успех? Така че дали нещата опират до липса на компетентност. Вие говорихте вече за хора с определени научни степени, които обучават заинтересованите лица, но дали малките и средни предприятия, особено класическите малки и средни предприятия, притежават необходимите знания и умения, за да участват в подобна дейност. Благодаря. Благодаря сега Мартина Вернер за социалисти и демократи. Благодаря за много интересните презентации. Мисля, че цифровата цифровизацията, особено в обработвателната промишленост, е много сериозно предизвикателство. Не е както бизнес-инкубаторите или търговията онлайн така че фирми, които съществуват от десетилетия, като малки и средни предприятия, трябва да влязат в крак. И това се отнася не само за фирмите, но и за работещите. Това са основни изисквания. И аз мисля, че не привлечем ли работещите, няма да постигнем цифровизацията. Как сочи вашия опит? Дали в някои фирми това е постигнато особено успешно? Вие говорихте, посочихте примери на успешни държави. А има ли въобще примери за успешно обучение и квалификация, особено за привличане на синдикатите, на работническите съвети в работата? Познати ли са ви изследвания, които специално са разгледали тези въпроси? и би било интересно да чуем, ако има някакво изследване, което е готово или което е в ход, да чуем в нея и да видим в него примери за най-добри практики. И е нещо друго, което вие казахте, господин Цебел, необходимостта от общо европейски социален диалог с обмяна на най-добри практики между социалните партньори, обсъждането им с заинтересованите или това трябва да си остане чисто ресорен, чисто браншови диалог. Благодаря. Председателят, благодаря. За екаре не виждам никого, така че си позволявам е, ще говоря от името на моята политическа група. Имам по един въпрос е, от една страна към госпожа професор Лейдих. Споменахте регионалната инициатива Рейнания Пфалц, Базел и така нататък. От друга страна, понякога оставам с впечатлението, че националните инициативи, френският план Немерик, и германския план по, за цифровизация някакси не, не са координирани. Има ли намерение за координация в тази област или това няма отношение към разгледаните от вас въпроси? А към доктор Цибел имам също въпрос. който в известен смисъл е свързан с въпроса на госпожа Вернер. Аз самия съм прекарал целия си живот в цифровата сфера, сфера и къде. И стигам до извода, че в Съединените щати синдикатите на практика нямат влияние върху наистина успешните фирми, докато в Германия или в Европа все пак успехът ни е доста по-малък. Питам се е, дали е, хората в информационните и комуникационните технологии се нуждаят наистина от съвместно вземане на решение или държат на самоопределението и индивидуална свобода. Сега господин Тамбурано от Европа на свободите и пряката демокрация. Имам въпрос към госпожа Катрин Ли. В нашата политическа група проявяваме голям интерес е, към различните е, е, цифрови производства, триизмерно принтирани или триизмерна ни образи и така нататък. Това трябва да е достъпно за малки и средни предприятия, които от по-рано не са могли и да мечтаят за това и едновременно с това се питаме че те могат с ограничена техника да, да създават много сериозни а, изделия, които обаче оттам насет не подлежат на сертификация, на лицензиране и така нататък за една малка фирма, която разработва такива продукти, които а, могат а, да се възпроизвеждат. За една такава фирма това поражда законодателни проблеми, авторски права, патентни права и така нататък Тоест, говорим за конкретни производства, реплики на определени проекти. Така че нуждаем се от законодателство, по силата на което да се уреди въпроса за изделия, които уж не съществуват на пазара, изведнъж се появяват. Или създават, се произвеждат резервни части, които не би трябвало да се произвеждат без съответно съответни разрешения е, и как е, стои въпроса с, с да, цифровото разделение, цифровата бездна, digital divide. Не става дума само за това да си онлайн, но са, са необходими съответни умения, съответна, компетен, съответна компетентност. Дали да не се помисли е, за обучение от самото начало на децата и в по-горни основния курс, така че да подготвим младото поколение за един бързо променящ се свят. Председателят, благодаря господин Тамбурано, сега господин госпожа Крейгел. Благодаря. Смятам, че това изслушване е много ем, добре подготвено. Правим съпоставка на научните изследвания и е, въвеждането в малки и средни предприятия, а от друга страна подготовката и обучението. Въпрос към госпожа Ледих е, първата комисия, в която работя е по регионално развитие. Затова ми беше особено приятно да чуя, че работите с Европейския фонд за регионално развитие, бидейки на границата между Франция и Германия. Ние изготвихме един общ регламент за новото финансиране и направихме връзка с програмата Хоризонт 2020. Искам да чуя от вас това. Стига ли до практиката? Използвате ли възможността да свържете изследователската дейност с структурните фондове? Защото е разумно но искам да чуя как работи на практика. Необходимат ли промени? Аз съм завършила информатика и отличен опит знам как фирмите се отнасят плахо към нови ем, информационни решения. Това води след себе си обучение, което разбира се е изключително важно. И затова мисля, че тук синдикатите трябва да дадат едно много сериозно рамо доколко това се подготвя на европейско ниво или само отделни синдикати обръщат внимание на темата. Какво очаквате от нас, за да бъде насърчен социалния диалог за обучение на работещите? Благодаря, госпожа Крел, казва председателят, а сега Давам думата първо на госпожа професор Ледих, за да отговори на въпросите, които бяха отправени към нейната презентация. Имате 5 минути и веднага след това ще чуем доктор Цибъл със същата задача. Благодаря. Е, Благодаря, господин председател. Доста въпроси бяха зададени. Ще започна отзад напред последния за регионалната среда и трансграничните възможности. Е, господин Енкел тук също може да потвърди. Франция и Германия по въпроса за цифровизацията, нашите планове определено са независими но благодарение на възможностите да си сътрудничим, всъщност приоритетите са трансгранични, а не национални. И в нашия регион на Алзас и Горен Рейн, в ежедневието на хората и работата им на място, това са основните съображения. Националните планове са, така да се каже, черешката върху тортата. И благодарение на европейските средства по програмата ФЕДЕР, вече има много добра стиковане на между трансграничното сътрудничество седмата рамкова програма и сега е, програмата Хоризонт 2020 и ФЕДЕР работят съвместно по тези програми много удачно. Работим по всички е, теми, е, цифровизация и всички други сектори, по които се работеше по седма рамкова програма. И за това се използват средства от структурните фондове. Там има много добри партньорства с много добро сътрудничество и всички, целият опит, който имат хората там, може да бъде използван. Ако съчетаем идеите на Хоризонт 2020 и, послед... и следващите програми, пример Дерек 5, можем да извлечем максимална полза от портала Европа, ако се възползваме от него, пак казвам ако, там има огромна база от познания, от проекти, които се извършват на европейско ниво които работят под европейското законодателство и можем да ги използваме. Аз лично се старая да осведомявам, аз съм преподавател в университета, за всички тези възможности. За рамковата програма за Хоризонт 2020 като бази за създаване на познанства. Всички тези огромен, огромен обем от знания и опит е, съществува на европейско ниво, но не се използва достатъчно, за съжаление. Прави се опити за така да се капитализират програмите е, по линиите Интеррек 5 и 7 е, с така добре осъществен синтез. Там могат да се възползват малките и средни предприятия а иначе те е, трябва да отделят е, цели 5 дни, да речеме, да роват по интернет, е, да се ориентират кое, какво и защо е, без да, го, да успеят дори да го направят. Така че е изключително важно да има възможност, да има посредници, да има инкубатори за такава дейност аз работя с една е, асоциация в такъв смисъл, които са точно е, средството за свеждане на съществуващи технологии по-близо до практиката. Просто трябва да се подкрепят подобни институции, защото е твърде трудно за малки и средни предприятия да се доберат до всички тези съществуващи знания и практика. Трябва да има възможност някой да прави обобщения и да ги представя. Благодарение на структурните фондове може да се постигне много, е, но като се отива на място, примерно в Вареза се използва една технология при обработване на пластмаса, те имат огромен е, опит е, и аз го предадох на предприятия в Страсбург и те се възползваха в, огромен, в огромна степен, защото там бяха решени въпроси, които те после приеха и използваха на готово. Също така е изключително важно нещата да бъдат стандартизирани. А, примерно, правата, ако се започне с права за принтиране навсякъде за, в триизмерно, ще има огромен проблем с а, признаването. Много предприятия сега се опитват да наложат своите стандарти, но все още не сме в света, където се използва софтуера или иновации, софтуер с открит код и свободни за ползване иновации. Сега трябва да мислим именно за това, да създадем една платформа за свободно използване на новите достижения. Благодаря. Ще се опитам да им отговоря по реда на тяхното задаване. Госпожа Пернер, най-напред ли има примери за добри практики по отношение на цифровизацията на производствения процес? Да, така има. Има такъв един скорошен пример в Обединеното кралство, в компанията Valiant, където се произвеждат бойлери за домакинството. Ние не сме научна организация, изследователска организация, но въпреки това организираме конференции и ще организираме една конференция на тази тема през ноември. По отношение на социалния диалог, цифровизацията от наша гледна точка е наистина област, където е необходим социален диалог. Ние сме във връзка с социалните партньори, с работодателите, в диалог, за да обсъдим всички тези последствия на цифровизацията които вече споменахме, като иновации, като работни условия. Въпро... Въпросът е, въпросът опира и до това, което каза госпожа Крел, а именно, че цифровизацията е нова за синдикатите, но и за работодателите. Всички ние откриваме тази тема сега и всички ние Разбираме сега, че а, е, са необходими важни промени и колкото по-рано започнем да мислим за тях, толкова по-добре. Е, синдикатите се опитват да заострят вниманието на служителите и работниците върху тези въпроси и на социалните партньори защото за тях също ще трябва да се случат много промени, огромни промени, за които те все още не са подготвени и даже не подозират. Аз, говорим за, аз говоря за неща, които се случват в момента. В момента а, наблюдаваме една много силна динамика. Господин Хенкел, на вашия въпрос. Дали има нужда от синдикати в, цифрове, в цифрове цифровата ера. Провокативен е въпросът, благодаря ви за него. Ще ви кажа две неща. Най-напред. ИКТ секторът е много динамичен е, сектор, е, в който се вливат хиляди работници и служители. В момента е, тежестта на един индивид за момента е достатъчна за сключването на неговия трудов договор, договор, който да осигури неговите интереси. Но в компании като HP, ITOS и други големи компании, в тези компании работниците разбират и служителите разбират, че са под натиск, че техните интереси се противопоставят едни на други, че работните условия се влушават и всъщност те установяват, че колективните трудови договори са нещо, което е разумно. От друга страна, имаме американският модел – победителят печели всичко. По този модел се генерират големи апуари, големи активи, но в крайна сметка дали тези активи отиват до работниците и служителите? Отговорът е всъщност не. Създават се активи, но тези активи се разпределят между малкото печеливши между малкото собственици на, компания, на компаниите. Ние като синдикати защитаваме социалния модел, в който или според който всеки има своя, своята част, получава своята част от социалното включване и от печалбите. Това прави обществата по-добре функциониращи във всяко отношение. В такъв смисъл северноевропейските страни, в които равнопоставеността е на по-високо ниво, печелят повече. Благодаря. Имаме още малко време. Има ли някои допълнителни въпроси от колеги, които са се включили при нас в нашето обсъждане по-късно? Не, няма. Добре. Тогава искам да представя следващият колега. Uh, сега давам думата на професор Хирш Крайзен. Той е бивш председател на економическата индустриална т.е. ръководител на катедра економика и индустриална социология в университета в Дортмунд. Основен акцент в неговата работа е анализ на стратегиите за иновация на дружествата и взаимозависимостта им с развитието на обществото. Заповядайте, е, господин професор Хирш Крайзен. Благодаря за представенето и благодаря за въведението. Радвам се, че ще мога да представя някои резултати от областта на социалните науки към темата цифровизация и по темата организация на работ... работните процеси. Ще направя препратка към производството. В Германия от известно време се води много интензивен дебат на политическо, на научно равнище под мотото Индустрия 4.0. Следващия слайд, моля. Тук няма да правя, да навлизам в подробности, но искам да ви кажа, че в момента се намираме в процеса, в началото на една четвърта индустриална революция – това, което ние а, описваме като цифровизация в момента. Въпросът е какви са последствията от този процес за работата, за, за работните места, за растежа и за квалификациите. Ще ви представя пет тези в този контекст. Първата теза. Извинявайте, доста бърз бях смяната на слайдовете. И така, първата ми теза е дали ще трябва да смятаме, че ще има загуба на работни места. Научният дебат и политическият дебат, ако ги обобщя, ще трябва да кажа, че има различни позиции. Противоречив е дебатът. От една страна имаме песимистични прогнози, имаме една, едно изследване от британския колега, който, ко, което казва, че ще има вероятно загуби от 50% през следващите 10-20 години. Тоест 47% от работните места ще бъдат автоматизирани и цифровизирани. Рутинизирани работни места са особено заплашени, ниско квалифицирани работни места – от друга страна, обаче в Германия имаме и оптимистични позиции. Казва се, че следващите години ще се създадат около 400 000 нови работни места, т.е. ще има нужда и от нови квалификации. Т.е. въпросът е дали е, при условията на цифровизацията ще настъпи една дългосрочна компенсация на загубата на работни места. Това е много противоречиво. Едно изследване в Германия казва, че ще, им, ще загубим в краткосрочна перспектива повече от 600 000 работни места, но в дългосрочна перспектива ще спечелим повече от 1 милион работни места. Втората ми теза се насочва към въпроса за това какви ще, са необх... какви ще са необходимите квалификации и каква ще трябва да е организацията на работните процеси. Тук говоря за един модел на две различни тенденции. Едната перспектива, едната тенденция е песимистична тенденция. Извинявайте, обърках слайдовете отново. И така, а, говорим за една оптимистична теза. Това е една перспектива във възход, описва процесите във възход, т.е. че ще има допълнителна информация, че ще има по-добър достъп до информация, което ще наложи повече квалификация, по-добра квалификация и ще наложи търсенето на по-високо квалификация квалифицирани служители. От друга страна се говори е, за поляризация между работните места и а, е, квалификациите на работниците и служителите. Изводът тук е, че рутинизираните работни места, а именно а, е, секторът на сигурността, на наблюдението, на автоматизацията, тези сектори вероятно ще отпаднат и ще се отвори една пропаст, където надолу ще бъдат загубени работни места, а от тази граница нагоре ще бъдат отворени нови работни места. Защо ще стане това? Защото ръчният труд, който до голяма степен все още съществува, ще отпадне. На следващия слайд виждате една схема. На от лявата страна виждате поляризираната организация. Имаме една едно равнище, което е долното равнище, където много неща не се случват, и едно равнище, което се изкачва по-нагоре, където има нужда от повече работни места и повече квалифицирани хора. От ясната страна виждате една организация, една ятова организация, организация на ята, в която организация персоналът, персоналът е самоорганизиращ се, има много възможности за подемане на собствена инициатива и е, където персоналът работни самостоятелно. Тоест виждате различни перспективи, две много различни перспективи. Поляризираната перспектива се застъпва от колеги от щатите, докато а, ятовата организация тази перспектива се защитава от е, немската индустрия в контекста на дебата Индустрия 4.0. Следващата точка, това е моята трета теза, в която говоря за следното. Ще има повече гъвкавост и повече отграничаване на работата. Тоест, ще има разграничаващи тенденции в рамките на фирмите, което означава, че досегашните структури ще се разпаднат в самите фирми, т.е. тук се насочваме към модела на ятовата организация и също така ще имаме организация от рода на проекти, т.е. това, което е известно по термина краудворкинг – освен това, се наблюдават и тенденции като краудсорсинг и краудворк, тенденции, които се насочват към аутсорсване на работни задачи, получавани чрез високо специализирани платформи. Тези платформи и дейности ще се координират на равнище интернет. Какви ще са резултатите от краудсорсинга и краудворка? между фирмите. Е, резултатите са амбивалентни. От една страна, естествено, ще има много възможности за работа, от друга страна, обаче, ще има и, и много несигурност по отношение на заетостта. И така преминавам към четвъртата си теза. Ако въобще тези перспективи, ще трябва да кажа, че в момента няма еднозначно, еднозначна теза за развитието на цифри, цифровизацията. Имаме различни възможности за избор за далечното бъдеще, т.е. избор за това на къде може да се насочи развитието на цифровизацията. Ще имаме една ситуация, в която ще има акумулиране на технологии, но тези технологии не е ясно какви последствия ще възпроизведат за по-нататъчното развитие. В контекста на цифровизацията обаче трябва да помислим за технологическото развитие и даже по-нататък трябва да мислим за технологизацията и цифровизацията като една социал... социална система. От една страна ролята на технологията, тя трябва да се вземе предвид, но от друга страна квалификациите и организацията на работните процеси, те играят също основна роля. Това е важно и за комуникационните процеси, процесите на комуникация техниката, организацията на работата, това е една обща система. И така те трябва да бъдат разглеждани. Има, тук се свързват нещата с политиката, с, с стратегическите решения на база на равнище предприятия. И така, ако обобщим е, дебата, от една страна ще говорим за рискове, рискове, които вече споменах. Имаме опасността за деква... от деквалификацията, имаме опасност от загуба на работни места, т.е. средно квалифицирани и ниско квалифицирани работни места. Освен това, с цифровизацията ще има нужда от висок контрол. Въпросът е как фирмите ще използват или няма да използват този контролен потенциал. Имаме и опасността от къвкавостта и това, което много се обсъжда в Германия, какво означава цифровизацията за малките и средни предприятия. Усещаме голяма съпротива от тези предприятия срещу а, това, което в Германия ние наричаме индустрия 4.0. От друга страна виждаме големи възможности, виждаме шанса е, цифровизацията да ни въведе в един нов дебат за хуманизацията на работата. Може да се въведат нови форми на работа, има възможност да преформулираме, преосмислим е, съществуващите форми на работа и да ги адаптираме към новите изисквания на хората, по отношение на тяхната квалификация и възраст. Освен това, може повече да интегрираме и младите в работния пазар. Все по-малко става, все по-малък става броя на работните места в промишлеността. И в такъв смисъл имаме шансът да запазим чрез цифровизацията както една, както едно стабилна, както една стабилна заетост в промишлеността, така и в други сектори. Благодаря, е, казва председателят. А сега господин Мануел Гамела има думата също за 10 минути. Господин Гамела беше доцент и управител доцент по управление на проекта в Политехническия университет в Мадрид. В момента той е член от, на работната група на Испанския синдикат и се занимава с изследването на нови продукционни модели. Имате думата. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Аз ще се изкажа на испански. Искам да коментирам а, социалните отношения на цифровизацията и а, е, взаимодействието на цифровизацията с работната сила. Ние напълно сме наясно колко е важно да се цифровизира индустрията, Постижанията на информационните и комуникационните технологии, особено в е, услугите и в промишлеността, вече преодолява парадокса е, компютрите да се появяват само за обработка на статистически данни. Сега прилагането на подобни технологии въвежда иновации в производствените процеси и е, преструктурира и самата верига на производството и създаването на цен, добавена стойност. Търси се, разбира се, економически растеж, но ние трябва да обърнем внимание на четири социални измерения на, този, на това явление – и да ги обсъдим също и от законодателна гледна точка. Първо, индустриалната цифровизация означава, че някои работни места ще отпаднат, защото определени услуги е, и е, стоки отпадат. Е, Необходимо е по-малък труд за създаването на други такива. Като начало дружествата може би ще могат да преодолеят това явление, защото ще бъдат конкурентно способни. Но във всички случаи в съответните отрасли ще се търси по-малко работна среда. И е тогава целта да се постигне висока степен на заетост означава, че трябва да се подкрепят нови отрасли с нов потенциал за растеж, за да се компенсират загубата на работни места. Всички е, съответни институции трябва да изиграят своята роля в създаването на планове за, за развитие на инфраструктура, за предоставяне на публични услуги. Ресурсите не са достатъчни, затова трябва да се търси ефективност е, и вътре в е, отрасъла, а и е, възможности за намиране на допълнителни ресурси. Необходимо е да се изграждат нови професионални умения те не са непременно по-висши умения от предходните, просто заради цифровизацията високо, високо квалифицираните услуги са, е, и умения са необходими. Просто е, е, предприятията трябва вътрешно да обучават персонала си, да търсят нови работещи но най-вече да се мисли как може да се даде е, нови умения на вече работещите. Е, най-обикновените дори работни места е, започват да се издигат в изискванията си до тези на високо квалифицираните работни места. За това да, е, трябва да съществуват е, курсове за обучение, както вътре в дружествата, така и извън от тях. И цикъла на обучение да бъде много по-кратък. Във всички случаи не а, е, в толкова дълъг, колкото е, е работния стаж на съответния трудещ се. Също въпроса с частните инвестиции. Трябва да е ясно кога и как могат да се възвръщат те, а също и работещите да имат свободата да вземат договор, който е изгоден за тях. Около 20% от економиката са свързани с цифровизацията, което означава необходимостта от хиляди нови работни места или образоване на нови работещи, или повдигане на квалификацията и нови образоване на вече работещите за нови умения. Съществува опасността да се появят огромни неравнопоставености между е, работните места и отделните економически сектори. Може да има проблеми с социалните условия и с заплащането. Работещите ще се окажат безпомощни, защото не могат нищо да променят, ако няма публични политики, които да ги подкрепят. А по отношение на отделните отрасли, в зависимост от това колко технологии навлизат в отрасъла, може да се създаде и голяма разно, разнобой или раз, неравнопоставеност на пазарите, да се създадат олигополи. И нашите демократични институции имат дълг да регулират подобни явления. А чисто териториално, макар че имаме за цел да преодолеем пречките към вътрешния цифров пазар, съществува риск а, економическата дейност да се съсредоточи несиметрично в различни региони спрямо специализацията им до различ... на различно ниво, което отново ще доведе до раздел... раз, различна степен на специализираност и на работната сила. Тези проблеми трябва да се разгледат много внимателно. Четвърто, се поставя въпроса как тези промени ще се отразят на индустриалните взаимоотношения и трудовите взаимоотношения. Новите е, цифрови инструменти предполагат нови взаимоотношения между работещите и работодателите. Много от е, работата, която се върши, може да бъде наблюдавана от компанията дистанционно – а, също така работниците могат да работят дистанционно, може да се изнася дейността извън съответните дружества или мрежите на малки и средни предприятия, може да се търси и така наречените възможности за набиране на работещи по интернет краудворкинг, така че възможността да се повиши економическата ефективност, гъвкавостта и е, по-добрата реакция на търсенето и предлагането за работещите означава, че са застрашени техните индустриално-трудово-правни отношения. Затова е, ще има и проблем с това дали съществуват мрежи, които да обединяват е, работници, които нямат е, възможност да си взаимодействат е, и да по друг начин. засилената транснационална, е, транснационални е, естество на мрежите означава, че в тази посока ще се развиват и профсъюзните отношения. Това са нови предизвикателства пред профсъюзите и те трябва да ги отчитат, защото е, цифровизацията трябва да носи полза на цялото общество. Единствено така ще бъдат и стимулирани компаниите да инвестират в е, новаторство. Съответните институции трябва да приемат политически решения и законодателство, което е в подкрепа на тези условия, особено за профсъюзите и колективното дърговарене. Тук е, се появява и отговорността на Европейския парламент в общата тема за цифровизация. Благодаря. Давам думата за изказване първо колег... Е, от името на ЕНП. Благодаря, господин председателю. Благодаря на двамата докладчици за направените презента... наистина качествените доклади. Говорихте много за отражението на дигитализацията върху предприятията, върху отделните служители, върху техните умения. Споменахте и въпроса за организация на предприятията предприятията и на техните взаимоотношения помежду си. Говорихте за синдикални действия и накрая поставихте доста повърхност на един въпрос, а отражението върху а, територията, върху местонахождението. Искам да попитам, смятате ли, че цифровизацията ще насърчи развитието на големи метрополии? Или може ли пък да се разкрият нови възможности за селските райони? Ще се промени начинът на работа. Смятате ли, че това това може, всичко за което говорихте, може да, да мине без отражение върху местните неща. Сега госпожа Вернер от социал-демократите. Благодаря, господин председателю. Благодаря и за интересните презентации. Към професор Хирш Крайнсен много ясно очертахте и възможностите и проблемите при цифровизацията, особено сфедърта на трудовите отношения. Бихте ли казали нещо, как го виждате във времето? Говори се за революцията, но това е еволюционен процес. В какви срокове това, според вас ще стане всичко това? Е, е, го споменахте, германската платформа за индустрия нула и но ние не сме изключение. Смятате ли, че има място за сътрудничество с другите европейски държави или смятайте, че е, разликата в менталитета е твърде голяма и няма да се получи. Но това е европейски въпрос. И какви изисквания бихте поставили вие към политическата сфера. Благодаря. Аз също искам от името на екре да поставя два въпроса. Първо към професор Хирш Крайнсен. Въпросът ми е до каква степен тази революция, промишлена революция се различава от предходните промишлени революции и може ли да се окаже преимущество? Ние не споменахме нещо. Ако правилно си спомням, при по време на първата промишлена революция, революция много хора са били принудени да напуснат семейството си, родните си места, за да от отидат в понякога твърде отдалечени производствени предприятия. Сега виждаме, че не се налага да пътуваме вместо нас, пътуват битовете и байтовете. Ние си стоим у дома. Заслужава ли си да обърнем внимание на този аспект и може ли това да се окаже сериозно преимущество на програмата промишленост 4.0. И въпрос към Гамела. Вашата родина, Испания, е известна с високата си безработица, особено младежката безработица. И при вас идват бежанци. Искам да попитам, е, ако е вярно, че дори положителният вариант, представен от професор Хирш Крайнсен, се осъществи, че това в краткосрочен план е, ще е, струва работни места, но ще създаде нови в дългосрочен план. Това, за което говорим, няма ли да се окаже много сериозна причина за краткосрочна безработица? Сега Милослав Рансторов е, от името на ГУЕ Енергетика. Да, странно е, че вие имате проблем с произнасянето на името ми. Мисля, че не е много чуждо на вашия роден език, но трябва да кажа, че въпросът ми е по-скоро реакция на изказването на господин професора Хирш Крайнзен. Четох за идеите на Лорен Съмърс. Той говори за... Нали, той е член на економическата екип на президента Обама. Той е един от сторонниците на либерализацията на цифровите пазари. А пред известно време чухме от него, че развитите общества нямат потенциал за развитие и че единствената възможност да осигурят ръст, растеж, е да развият така наречените спекулативни балони – което по които по-късно ще се спукат, но до известна степен ще допринесат на определен етап за повече растеж. Какво мислите вие по тази доста странна идея на една от водещите фигури в американския естаблишмент? Благодаря госпожа Кумпуланатри. Благодаря, благодаря за чудесното встъпление, което направиха и четиримата докладчици. Моят въпрос е какво да се прави. Европа урегулира телекомуникациите, вътрешния пазар, правата на потребителите, е, с всичко с цел да се насърчи развойната дейност, но нашата промишленост не е водеща в цифровизация. Какво смятате вие? Как, какво трябва да направим, за да си върнем водещите позиции? Имаме региони, които са изцяло обхванати от цифровизацията, но това не създава работни места. А как да постъпим, да подпомогнем съществуващите бизнеси, съществуващите фирми, защото така между редовете чета, че германските малки и средни предприятия не подкрепят програмата 4.0. Може би трябва да се помисли, трябва да им се даде помощ за цифровизацията, но политиците може би трябва да намерят баланса, за да отворят вратата за иновации, без обаче това да бъде удар по съществуващите фирми. Знам за 4000 фирми в Германия, Финландия, моята страна е доста по-малка, са само 6 милиона население, ние не, но това е всъщност важно в цифро, епохата на цифровизацията. Ние загубихме, преодоляхме разстоянието, но не спечелихме много други неща. Така че, какви са вашите конкретни препоръки за промишлената цифровата промишленост. Господин Кали Охана от Генерална дирекция а, връзки DigiConnect комуникации. Благодаря, господин председателю, че ни давате възможност да вземем участие в този толкова важен дебат. Искам да кажа, че от името на комисията, че ние Работи много сериозно по този въпрос. Участваме в диалог с представители на националните инициативи 4.0, интелигентни индустрии и така нататък е, компетентният еврокомисар организира редица обсъждане около кръглата маса за оптимизация на нещата. Разбира се, нашата задача е да създадем най-добри условия за инвестиции, за модернизация, за иновации, и нови бизнес модели, защото има сериозно разминаване между различните бизнес модели благодарение на цифровизацията. Виждате шест особени насоки. Първите две два момента са особено важни за цифровизацията. Това е да осъществим цялостен единен цифров пазар. Това е предпоставка за развитие на бизнеса, а ние имаме общ пазар, така че трябва да използваме възможността за разработване на продукти, които да са на разположение на всички. Това са условия и за бизнес развитие, и за растеж. Знаете, 16-те дейности на комисията – в това отношение. На второ място финансиране като второ условие е, организация на големи, мал, средни, но и малки предприятия. Ние имаме инвестиционен пакет и в него сегмента за малки и средни предприятия също присъства. Това трябва да подпомогне предоставянето на финансиране е, и освен това са изключително важни предпоставки. Единния пазар и финансирането. И разбира се, условия за развитие и инвестиции в Европа. Освен това, ние имаме четири дейности по, по, пряко по въпроса. Ние разработваме и продължаваме да разработваме заедно с съвета и парламента и всички заинтересовани с Първо, специално за малки и средни предприятия да подпомогнем тяхната, тяхното преминаване към цифровизация. Ще посоча един конкретен пример. Мисля, че той е иллюстративен всяко малко предприятие в Европа, без оглед на къде, на къде се намира, е, трябва да се, се здобие с необходимите умения за цифровизация, защото не говорим за това предприятията да са онлайн. Необходимо, необходими са всички условия за създаване на нови ценности, на нови изделия, нови работна места така че всяко малко или средно предприятие ще може да има достъп до тези въз, възможности и на национално, и на регионално ниво, и на европейско ниво. Ние ще осигурим възможност на всяко малко и средно предприятие достъп до всички знания, всички умения в тази област. И това е първия стълб от достъпа до технологии, достъп до компетентност, до умения във всяко предприятие и всеки е, бранш. Това е първото. Второ, подпомагане на публично-частните партньорства и разработите на технологии така че Европа да допринесе до, следващата ключова платформа. Говорим за веб платформи, за оперативни системи, за ИКТ, за хардуер, за софтуер, всичко необходимо за свързване на целия ни свят с мрежата и домове, и коли, и ЖП транспорт и така нататък. Това е необходимо, но необходима е стандартизация, необходим е достъп до умения. Това е второто направление в дейността ни. И трето, ам, привеждане в съответствие с изискванията, подготовка, квалификация, тук играе, разбира се, ролята на държавите членки и субсидиарността, но е хубаво да имаме обмен между държавите членки, между регионите, така че със съвместни усилия да помогнем на работещите да придобият нова квалификация, да се преквалифицират особено младите хора. Това е третото направление и четвъртата насока на дейността е ни, в, освен инвестициите и споменатото до сега, търсене на промишления интерес, когато говорим за законодателна дейност. Какво може да направи единния пазар? Е, свободното движение на информация, защита на личните данни, но всичко това означава и преразглеждане на законодателните процедури, включително опростяване в сфери като отговорност, е, сигурност, безопасност, автономност, е, е, във връзка в светлината на новите цифрови технологии. Ето част от нещата, които комисията прави в тази област. Работим с всички заинтересовани. Очаквайте скоро план за приложение с по-конкретни очертания. Председателят, не виждам други желаещи да задават въпроси. Така че ще помоля първо професор Хирш, професор Хирш Крайнзен да отговори на неговите въпроси, така да се каже, които се отнасяха до неговата презентация. Благодаря. Два или три пъти се попита какво може да направи политическата класа по този въпрос. Казаха се също много неща, които стават в Европа. Искам да откроя два или три момента. Първо трябва да кажа, по, че това не е точно от моята сфера, но колегите от областта на информатиката и производството постоянно говорят, че ЕС на европейско ниво трябва да работи за стандартизация чисто технически. Това е свързано с масиви данни, с проблеми на съгласуването и това включва и безопасността на личните данни. Много важен въпрос. И в Германия и на други места се чуват гласове, е, че първия хакер е, може да проникне, с е, когато първия хакер проникне в базата данни на Даймлер, това е края на ефекта на цифровизацията. Това е едно. Второ, малките и средни предприятия и политическата сфера. Тук ще разкажа един анекдот, за ще заостря малко нещата. Неодавна разговарях с ръководителката на един поддоставчик за промишлената предприятия с 80 души. И тя, аз опитах да я говоря за цифровизация тя ми каза много бързо, не дейте. Ние трябва да огъваме ламарини и да ги скарваме пари. Нямаме пари за такива приказки. Е, това е според мен е структурния проблем на малките и средни предприятия. И тук е ролята на политиката. Сътрудничество, изграждане на мрежи, примери за най-добри практики. И тук наистина трябва политиката да излезе на преден план и да създаде и възможности за финансиране. Това вече се каза. И третото, което искам да кажа, подготовка и квалификация как да се изграждат не само повече е, дигитални цифрови е, информационни умения, но според мен въпросът е как може те да бъдат свързани с необходимите познания за производството. Това е много сериозен проблем. Информатиците сами по себе си знаят много. Стигнем ли обаче до промишлеността, те там дигат ръце, защото те не, не знаят за производството. Така че тук трябва сериозно да се преосмисли концепцията, което ни отвежда към втория въпрос – регионалното развитие, развитието на кластери. Мисля, че цифровизацията представлява преди всичко изграждане на мрежи на ниво над фирмите и тук се предлагат големи възможности за развитие на индустриални клъстери. Има тези с аргументи, че чрез дигитализацията производства, които са били изнесени от страната, могат да се върнат обратно, защото автоматизацията трябва да е по-гъвкава, по-бърза и от друга страна прякото свързване в мрежи е много важно и тук се разкриват нови възможности за регионалното развитие. И тук е много важна ролята на малките и средни предприятия. И когато всеки види положителния пример, това разбира се е много позитив, положително. Така че говорих за мрежи, но това има пряко отношение към регионалното развитие и шансовете на цифровизацията за е, селските райони. Попитахте за сроковете. По този въпрос мненията се разделят. И аз участвам в дебата. Едната теза е, че това е революционна перспектива. Това е рязък преход. А, другите, и тук са малките и средни предприятия, казват, че фирмите не могат да платят подобни иновации и те трябва да оптимизират постепенно. В тази, И тук вече говорим наистина за еволюция. Аз бих разграничил крупните фирми, които могат да направят този скок и малките и средни предприятия, които ще се нуждаят от повече време. И накрая въпроса какво е новото, ако разбрах правно, какво е новото в новата четвърта промишлена революция. Тук говорим за технологии, това, което наричаме диктейтър, това, което е изграждането на мрежи и ам, интелигентните компоненти, които се общуват помежду си. Това е техническата страна. Вълнуващия въпрос обаче, е, е, и той все още чака своя отговор, са социалните последици. Вие говорихте за първата промишлена революция, е, нали, първоначалното натрупване според, на капиталка според Маркса, но ние говорим се сега ем, за въпроса за ролята на синдикатите, каква квалификация ще бъде необходима, как, къде да работят хората. Тук трябва да поработим още, за да се разкрият нови възможности в бъдеще. Толкова от мен. Председателят, благодаря. Сега давам думата на господин Гамела. Благодаря. Аз си записах някои от въпросите и отговорите. Като представител на синдикална работна група мога да кажа следното. Ставаше дума за териториите и за разликите в балансите разпределението на областите и промяната чрез цифровизацията. Важна е организацията на териториите по отношение на градското пространство и на пространството в селскостопанските региони. Не бива пространството между града и селото да е пречка за хората да търсят и намират работа. Нещо друго за геоекономическия аспект на отношенията между страни, които имат различна економическа специализация. Тук виждам риск за разделение, риск от е, това, че може да има економически дейности, които да не се възползват от цифровизацията и те да, да се концентрират в определени региони. И обратно. Явно цифровизацията ще повлияе върху всички економически оператори, но не непременно по един и същи начин и с една и съща скорост. Ето, например, аз съм от страна, в която Имаше много добре развит туризъм и строителна индустрия. Строителната индустрия и туризмът ще бъдат също повлияни от цифровизацията. И за тях ще има предимства от промишленост 4.0 от индустриалната революция, така да се каже, но нещата ще са раз... различни в различните сектори. Странно е, когато се мисли, например, за влиянието на е, тридименсионалните принтери върху туризма. Може би други е, развития от цифровизацията ще се използват в туризма. Например, роботи могат да се използват вероятно в строителната промишленост, но съществуват рискове по отношение на териториалния аспект. Ако това е, което наблюдаваме в момента е наистина революция, то трябва да кажем, че а, тази революция е по-различна от предишните индустриални революции. Най-напред, с каква скоро се развива тя? Аз мятам, че в момента живеем в много важен исторически момент, но това не означава, че може да определим правилно скоростта, с която се развиват промените. Промените стават все по-бързо и на това в днешно време сме свидетели. промените в цифровата ера са много бързи. Ако си спомним, например, промените е, от времето, когато железниците се развиваха, то тогава промените се случваха много по-бавно. В такъв смисъл може да кажем, че стоим на рамената на великани. Бяха споменати проблемите с безработицата. Това в Испания е проблем и това е причината за спекулативните балони. Ако един добър економически модел би могъл да се основава на прехода от един балон към друг балон, то тогава трябва да приемем и пукването на съответните балони. В такъв случай това означава огромни политич... соци... социални негативи и щети за обществото. Някой от колегите каза, че европейската промишленост не е вече в ръководната роля на, на промените, не ръководи промените. Хората непрекъснато говорят за европейския парадокс за трудността хората, които се включват в работния пазар, да разполагат с съответните умения. Тук наистина трябва да се направи нещо, но от гледна точка на синдикатите, смятам, че синдикатите в Европа биха са готови да, да разграничат сигурността от закостенелостта, защото закостенелостта би била риск за европейската индустрия. Но не бива да, да бъркаме двете стойности сигурност и закостенялост. Професор Летих иска да вземе още веднъж думата. Всъщност, за да отговоря за темата какво се случва на място в отделните региони. Аз идвам и от земеделски, и от технологически регион и от 15 е, години е, работя в областта на технологията там, но като че ли се изостава, защото е, поколението Y, младите хора нямат толкова много връзка с е, е, територията, така да се каже. Аз лично знам, че има проблеми и с транспорта, за това как човек може да се придвижва, дали с влак или с кола. И е, младите хора им е много трудно, защото те не могат да се придвижват с колела, нямат коли, огромна, огромен процент от завършващите е, нямат и книжки. Така че е, поколението, което има технически компетенции, те в края на краищата си обичат града, обичат бетона и не трябва да забравяме това. Сега, може би това е чисто френска характеристика. Много се радвам, че в Финландия се създават нови дейности и се заселват хора в такива територии. Но поне при нас, за съжаление, това, което се случва е, че те забравят провинцията. В е, Елзас има много качествени предприятия, но те имат затруднения да намерят е, инженери или млади е, ръководни кадри, които да се чувстват привлечени от факта, че не са в града. Yes, very briefly to answer the question set by Ms. Съвсем накратко да отговоря на въпросите за това каква би могла да бъде една индустриална политика на европейско ниво. Документът, на който се базирах в презентацията си, всъщност дава немалко идеи за такива политики. Ключов момент е стандартизацията. Много често се говори за това. Две измерения има той. Първо, стандартите за цифрова интеграция на производството трябва да са налични и то трябва да се създадат много бързо, защото те имат много голяма полза за, за всички, ако се създадат. И второ, правните и економическите условия за достъп и за използване на тези стандарти. Ако стандарта е защитен с патент, тогава цялата идея за цифрова интеграция на промишлеността ще отива, ще бъде иземвана от притежателя на стандарта. Така че правните и економически условия за използване на тези стандарти трябва да бъдат така, такива, че всеки економически участник, включително МСП-та, да могат да се ползват от тези стандарти и да извличат ползи от тях, без тези ползи да бъдат изсмуквани от външни дружества. Благодаря. Благодаря за поясненията. С това приключваме този раздел от нашето заседание от днес след обед. Благодаря на ораторите за тяхното участие, благодаря за изказванията в залата, благодаря на тези, които участваха. Чухме и за възможностите, и за рисковете. И смятам, че и ние сме на мнение, че както и да го наречеме цифровизация или каквото го наричаме, то това явление ще бъде от полза не само за МСП, не само за индустрията, но и за цялото общество. Затова беше добре тук да чуеме трима представители на економическата на академичната общност а и също хора, които ни говореха за социалните измерения на това явление. В такъв смисъл е изключително важно за научните изследвания е да се е, огледат именно и социалните аспекти. Това не бива да отсъства от програмата Хоризонт 2020. До 17.30 порекъсваме нашето заседание, дами и господа, и след това ще има един час обмяна на мнения с господин Роберто Виола, генерален директор на е, Генерална дирекция съобщителни мрежи, съдържание и технологии на Европейската комисия. Той се явява пред нас за първи път. Той зае поста в началото на септември. За това е, ще ви очаквам отново в залата в 17.30.

Okay, one more time. Good afternoon, ladies and gentlemen. Отново добър ден, дами и господа. Сега искам да обявя началото на следващата точка на нашия дневен род. Актуално състояние на действията във връзката с е, цифровия единен пазар. Размяна на мнение с Роберто Виола, генерален директор на Генерална дирекция съобщителни мрежи и технологии в Европейската комисия. Господин Виола зае този пост от 1 септември, така че се явява пред нас за първи път. Добре дошъл! Нека да ви е, да помня също така, че една, един от десетте приоритета на комисията Юнкер е създаването на един цифров пазар. Комисията неодавна излезе с документ, в който описва своята стратегия за цифровия пазар и Нашата комисия в момента изготвя резолюция на Европейския парламент по темата, с който ние ще реагираме на оповестената стратегия на комисията. Също така очертаваме и своята позиция за 16-те конкретни действия, които предвижда комисията за следващата година. Сега а, бих помолил господин Виола да изложи позициите на а, комисията и а, неговата дирекция. Имаме общо един час. Нека да чуем господин Виола първо в уводната част за 10 минути, след това ще дам думата на координаторите или заместниците им за по две минути за изказване и останалите депутати ще имат по една минута за изказване. Накрая ще дадем възможност на господин Виола да отговори и да направи заключителни бележки. Заповядайте, господин Виола. Thank you very much, Chair. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, за мен е удоволствие да съм тук в залата. Както каза и господин председателят, аз за пръв път се явявам пред парламента като генерален директор. Преди бях заместник генерален директор – и с удоволствие си спомням всеки момент на съвместна работа с членовете на вашата комисия, когато се договаряхме по основни досиета в миналото. Така че за мен винаги е удоволствие да съм пред вас и да е, изразя нашите, е, своите мнения, които евентуално ще бъдат полезни за вашите дебати. Вероятно си спомняте, господин председател, че един от е, десетте приоритета на комисията Юнкер е да се постигне един цифров пазар в Европа до края на мандата на настоящата комисия – едва ли е, всичко това, е, дали ще стане изцяло постигнат този пазар, вероятно не, защото има много-много неща, които те първа да се вършат но непосредствено след като започна комисията своята дейност, тя излезе с една изчерпателна стратегия за това какво се предполага да се направи според нас, за да се доизгради този цифров пазар. Стратегията се състои от 16 действия, и подходът е обърнат на 360 градуса спрямо цифровия пазар. Защо е, е важно да има тази стратегия? Сега, нали, всички, бихте казали, всичко се цифровизира, економиката също и е, нещата ще си върват по своя ред, няма нужда да се наместваме. Но ние не считаме, че е така. Ако Европа не действа според нас е, единно, е, светът ще стане цифров, но Европа няма да е, е в позицията на водеща. И тези огромни промени, на които сме свидетели под така, натиска на интернет, своего рода индустриална революция, която променя всичко, и в която Европа не беше водеща, ако Европа активно не се ангажира с напредъка на технологията, нещата няма да се случват от само себе си. Освен това, една отделна страна членка не може да си постави да постигне е, нещо толкова амбициозно като е, целия трансформация на економиката и на обществото. Това може да се направи само с усилията на всички страни, включително развиването на економиката за работни места посредством технологиите. В Южна Европа има толкова голяма младежка безработица – а същевременно се предлагат много повече работни места, отколкото могат да бъдат попълнени в областта на цифровите технологии. И е, ако тази тенденция продължи, ще има още повече, още по-голяма такава разлика. И ако мога да вляза малко повече в подробности за това какво вършим, Ние се опитваме да огледаме цялата верига. Е, разбира се, взаимовръзките, мрежата е важна, но най-важното е какво извличаме от е, мрежата. А що се отнася до съдържанието, планираме две основни действия. Е, едно е реформата на правилата за авторско право и второ реформата на правилата за аудиовизуални продукти. По първата тема се надяваме да приключим с основните дейности до края на годината. Тогава ще е и по-ясно какви политически стъпки и мерки ще бъдат предприяти. През 2016 ще оформим вече и целия набор от законодателни предложения за авторското право. А именно да има възможност европейците да закупуват цифрово съдържание от дома, да го прехвърлят в, трета, в друга страна, да се възползват от нови услуги като е, изследване на големи обеми данни и други, както и е, други аспекти на системата за авторските права, които са от една страна сложни, от друга страна остаряли. Що се отнася до правилата за аудиовизуалните продукти, проведохме консултация, която току-що приключи, консултация с заинтересованите страни и оценяваме промената в обстоятелствата. Инфраструктурата, в края на краищата, инфраструктурата е основно е, са мрежите. Сега нашата мечта е всеки е, е, е европеец да има връзка до широколентов е, интернет и мобилни данни. Е, широколентовия интернет е, би следвало да е като електричеството, т.е. да е основна, основен елемент от ежедневния живот. И когато оглеждаме как работят вече така, съществуващите системи и транспорта, да речем, там е, има нови предизвикателства и милиарди са необходими, за да се осъществи е, и връзката с интернет. Започнахме и с работа по е, преразглеждане на законодателството за телекомите, така наречената програма Refit, предлагаме да се работи и за цифровата програма, и за е, наземните фиксираните връзки, а и мобилните такива. Що се отнася до услугите, там установяваме проблеми за това как се предлагат услуги по интернет. Например, бихме искали да видим дали могат да се хармонизират разпоредбите за предоставяне на цифрово съдържание и дали това ще улесни услугите онлайн. Пред смятаме до края на годината да излезем с законодателно предложение. Въпроса за онлайн е, пазаруването. Там има много е, ефект, много нежелан ефект на геоблокинг, когато е, страните членки всъщност възпрепятстват търговията от една в друга страна посредством проблеми на границата, да речем, митнически такива. Това не е единен пазар. И от неща нашите цели всъщност могат да се превърнат в реалност с съответните действия целта е да създаваме Европа без дигитални граници, значи да отпаднат таксите. Парламента също работи за това. Скоро ще има законодателни разпоредби в такъв смисъл. После вече да има и преносимост на цифрово съдържание и премахването на геоблокирането така че да могат е, цифровите услуги да се движат в Европа без граници. Напълно постижимо е това и е една от е, най-видимите реализации на единния цифров пазар. Друга тема, по която провеждаме публична консултация в момента, е как е, доставчиците на услуги на интернет платформи организират своята дейност. Те са реално, това са цифровите посредници в, на модерното време, брокер, цифрови брокери, така да кажем. Дали са малки и средни предприятия или доста по-големи, те, най-големите доставчици, предлагат услуги и на бизнеса, и на частните потребители. Много често това са компании от Америка. Ние разглеждаме дали правилата на тези платформи, какви са те спрямо потребителите, дали са адекватни, дали нещо трябва да се промени, как, каква е правната дефиниция за платформа, какви са последиците от е, хоризонталните действия на подобни е, участници на пазара. Тоест, това са въпроси, които са елементи от нашата стратегия. Съответно, провеждаме консултации и е, изготвяме законодателни предложения. Това са нещата, с които в момента се занимава Европейската комисия и от края на настоящата година до следващата ще излезем с ред законодателни предложения, които ще подадем и на вас, и на, парламент, и на съвет. Благодаря ви, че ме изслушахте. Председателят. Благодаря. Госпожа Де Кастилио има думата за НП. Благодаря. Ще се изкажа на испански. La condición eh, de директор. Благодаря. Добре дош... дошъл на господин генералния директор. Реално, ние сме се виждали с вас нееднократно, разговаряли сме толкова много въпроси. Така че е, не виждам а, е, така голяма разлика а, е, в а, вашите взаимоотношения с а, нашата комисия. Но във всички случаи добре дошъл като генерален директор при нас. Ако мога най-обобщено да кажа, Вашата презентация бе много добре организирана и ние търсиме добавената стоеност на европейско ниво на единния цифров пазар. Ние осъзнаваме колко важен е той за всяка отделна страна членка и колко е важно всички ние отделно и заедно да извлечем максимални ползи от цифровата революция – но за да се случи това, да се възползваме от всички възможности на цифровия пазар, ние трябва да извършим съответната дейност и на, тръгвайки от тази идея, Нещата всъщност много правилно ги организирате като е, аспекти на съдържанието, инфраструктура и цифрови услуги. Единият пазар на телекомите, е, що се отнася до роуминга, не бива никога да забравяме, че очакваме сега да, е, да се направи оглед на целия пазар на Едро. Знам, че имам само две минути, но може би, ако може, господин председател, да ми дадете малко повече време, защото има хора, които не са в залата. Аз бих искала да чуя нещо за за спектъра. Вие не говорихте за това está regulatorio en Europa y a cómo ve el futuro de, de BEREC, si en ese sentido van a plantear algún cambio. Как виждате вие бъдещето на регулирането на частотния спектър и така нататък? Господин Лукас, социалистите и демократите. Muchas gracias. Todos estamos de acuerdo en la necesidad de no perder el tren digital благодаря. Не бива да изпускаме цифровия влак. Трябва да постигнем максимума, да извлечем максималното от широколентовия интернет, който дава възможности за нови бизнес дейности. Трябва да се борим и с изключването на хора от цифровата сфера. При телекомите е, в момента доста се получава конвергенция на предлаганите услуги. Отговаря ли на този факт е, законовата рамка? Някои оператори в момента е, са обект на много стриктни законодателни изисквания. Сега провеждате онлайн консултации Мислите ли, че въпроса за платформите и е, компактирането на услуги трябва да върват ръка за ръка? Е, необходима е и хармонизация на европейско ниво, за да няма различни стандарти и съответно цени на национално ниво. Какво а, имате предвид? Може ли да има а, известна хармонизация, търгове на европейско ниво и така нататък? А, решението на, свет, на съда за Safe Harbor, т.е. за личните данни на пътниците, е, видяхме колко важно е е как е, е, смятате да подсилите целият този въпрос за използването и собствеността на личностните данки, данни? Да, господин Хенкел за ЕКАРЕ. Им казахте много неща, които смятате да правите. Има ли е, <laughs> искам да попитам аз неща, които комисията в момента прави, които не би трябвало да прави. Имам предвид факта, че комисията публикува цели за всички 28 държави членки. До каква степен могат да се правят покупки онлайн като обем? И питам се аз, що за цел е това, поставено от Брюксел? Като става дума не само за това международните концерни и други такива, като Амазон, получават подкрепа, но дребни търговци в центъра на града, да речем, където живеете, са подложени на допълнителен напис. Няма ли намерение това да се ограничи чрез е, норми, стандарти и така нататък? А сега госпожа Калас от Алде. Благодаря. Имам няколко въпроса. Е, първо за платформите. Документът за консултациите по платформите поставя акцент върху рисковете, свързани с платформите, а не толкова върху възможностите. Питам се дали резултатите ще бъдат съответни на въпросите. Т.е. в резултатите ще четем, ще бъдат отчетени интересите на засегнатите от платформите, докато има други смягчаващи фактори, които няма да бъдат отчетени. И още нещо за платформите. В момента основните платформи са търговски платформи, обслужващи клиентите повече, отколкото търговията между търговци, така наречени по-скоро B2C, отколкото B2B. Бихме искали да видим развитие в тази посока. Така че ако комисията оценява положението в платформите и смята да излезе с проекто регламенти или други законотворчески актови, е, как ще се подходи? Е, е, е еднакво за всички или ще бъдат отчетени някои по-особени интереси. И още нещо. В стратегията не става дума толкова за цифровизацията на промишлеността. Говори се повече за потребителите, за покупки и продажби онлайн. Но това искам да попитам, съзнателен е избор ли или се предвиждат още действия? Освен това, рамката за телекомуникации. Имаше много сериозна конкуренция между провайдерите за мултипли финансирането на разширяване на допълнителни услуги. Но ние говорим за достъп до мрежите. Тук трябва да има защита все пак. Как ще направите това разграничение? И както каза госпожа Кастия Вера за обхвата, как комисията смята да подходи по този въпрос? Ще говорите само за общи правила към момента на търговете или ще има и общи критерии за провежданите е, търгове също така? Благодаря. Благодаря. Госпожа Калас е нашия докладчик. Е, искам да обърна внимание по този въпрос. Сега господин Раймон от Зелените. Благодаря. Имам три въпроса на базата най-вече на прескомюникето от 30 юни и информационната листовка. Има неясноти тук. Първо четем, че комисията и, е, ще допусне някои услуги с нулевата тарифа, като едновременно с това няма да бъдат блокирани други услуги. Докато за мен това означава блокиране на всички услуги в този пакет. Е, има държави членки, които вече възразиха срещу така наречения zero рейтинг. Да очакваме ли, че те ще бъдат принудени да приемат това законодателство? Второ, че казвате, че с, с, няма да има възможност за някакви допълнителни специални услуги, но едновременно в това всеки дневно се разрешава така наречения менеджмент на трафика на данни. Смята ли комисията да предприеме законодателни действия, за да не допусне злоупотреба в тази област? И трето, контролът на тези мерки ще бъде възложен на 28-те национални регулатори, докато вие предоставяте само общата рамка. Това може ли да се нарече единен цифров пазар за вас? Или си имаме 28 национални електронни пазара? Или, е, и, и, Извинявайте, е, налага ми се за малко да изляза, но ще дойда да и слушам внимателно вашата, вашия отговор. Е, госпожа Ернст от ГУЕ да, единият цифров пазар несъмнено е шанс не само за економиката, но и изцяло за обществото. По-добър достъп до услуги, до мрежите, до електронната економика, всичко това да, но при равни условия за всички. И според нас тук комисията не действа много последователно, поне съдейки по написането. Първо, и въпроси. Геоблокинг. Е, чуваме какво ще се прави. Искаме да се премахне изцяло. Затова искам да помоля да ни да опоясните. Второ, така наречената неутралност на мрежите. Това е така повод за сериозен дебат и в итри и на други места. Ще трябва ли това да се, тази неутралност да се запази, ако дадени услуги бъдат поставени в по-изгодно положение? Въобще не мисля, че роуминга може да бъде обект на сделки. Деликатна работа и разбира се, сигурното пристанище Сейф Харвар стана повод за конкретни изказвания по повод решението на съда в Люксембург миналата седмица. Не можем да се разминем с тази тема, говорейки за цифровизация. Говорим тук за защита на лични данни. Аз мисля, че те ще би следвало да играят важна роля и тук. Така че искам да попитам доколко този въпрос ще играе роля в бъдещите предложения на комисията. Председателят, благодаря господин Таборано, Здравейте, господин Виола, добре дошли. От името на колегата Борели искам да поставя нашите въпроси. Той в момента се среща с президента на Италианската република, затова аз го замествам. Миналата седмица чухме, че само 90% от услугите по пътната карта за цифровизацията и единния цифров пазар ще влязат в парламента. Искаме парламента да работи по този въпрос. Италианската делегация подкрепя този пакет, но има и някои критични въпроси. Например, електронното гражданство, стимулирането на инфраструктурите на фирмите, но и защитата на основните права. Имам един простичък въпрос. Кажете, моля, ще бъде, можете ли да ни кажете как през 2016 година е, е, ще представите инициативите срещу геоблокинга за предоставяне на сериозни инвестиции за инфраструктурата и хармонизация на данъчни и правни въпроси между държавите членки. Благодаря. Госпожа Халиан, минута. Благодаря. Благодаря, господин Виола, че отделяте време за разговор с нас и вашето поведение на вашата комисия, вашата генерална дирекция като цяло. По въпроса за авторските права, основната идея бе да е, те да бъдат модернизирани в цифров аспект. Но е, това не присъстваше в общото законодателство. Но ако сега авторските права влязат в, рамката, в рамките на единия цифров пазар, кажете, моля, как каква роля ще играе той, какво да очакваме. Европейски регламент, между Европа на 28-те ли ще се уреди въпроса, как смятате да се действа и смятате ли, Е, може да се уреди въпроса за телевизионните права при предаване. Въпросът е много деликатен, а аз за сега не виждам решение. Благодаря сега госпожа Нибляр. Благодаря, господин председател, и аз благодаря за възможността за днешния дебат и на вас е, е, на добър час, господин генерален директор, в новото поприще. Имам два въпроса. Говорехте за това, че цифровизацията ще промени промишлеността, економиката и въобще. Моят въпрос с какво впечатление оставате след всички разговори с заинтересованите страни? Дали нашите фирми, големи, средни, малки, осъзнават това предизвикателство. В моя избирателен район в Бавария винаги питам първо как върви предприятието, когато посещавам фирма и на второ място питам готови ли сте за цифровизация. И отговорите така не ме настройват много оптимистично. Е, какво е вашето впечатление и как смятате, че можете да мотивирате нашата промишленост. Може би да се подходи диференцирано по ресори. Миналата седмица видяхме на международното автоизложение най-нови моменти, автономно пътуващи автомобили е, и така нататък. Как стои Европа тук? В крак ли сме с времето или изоставаме? втория въпрос, колегите вече го споменаха. А, във връзка с решението на съда в Люксембург с Safe Heaven. Ние вече сме задали въпрос, който ще, бъде, ще получи отговор в пленарната зала. Но тук не е да се разделят и между моите колеги юристи, както се казва, пет души, шест мнения. Нещата са много е, разнопосочни. Въпросът ми към вас е за вас. Изясни ли се картината и какво ще направи комисията, за да реагира достатъчно бързо и да гарантира правна сигурност след така взето постановеното решение? Господин Вол господин генерален директор, е, говорехте за шансовете за работни места. Въпреки, че разбира се, там трябва да се помисли сериозно за квалификацията на работещите. Но така е, че прав сте. Питам, какво трябва да направят политиците, включително комисията, за повишаване на потенциала? Мен ме интересува тук принципът, не говорим за подробности. Можем ли да продължаваме, както до сега, приоритет номер едно да е защитата на личните данни? Или това няма ли да има последици и да блокира е потенциала на данните. Това ще се отрази на инвестициите. Искам да чуя от комисията какво мисли по въпроса. Нееднократно поставям този въпрос. Отговор нямам. Може би защото въпросът е неприятен. Председателят казва със сигурност днес ще получите сега господин Сориньо. Благодаря господин председателю. Поздравление господин генерален директор презентацията ви бе много добре структурирана. Чухме много неща за особеностите и предизвикателствата пред Еврофлия цифров пазар. Е, не броих точно, но оставам с впечатление, че поставих 9, 10, 11 много важни задачи. И ако те трябва да бъдат е, разгърнати в 28 държави членки, това означава над 300 администратори, обработващи данните, е, колко платформи са това. Това е истинска цифрова революция. Миналата революция загубихме битката за платформите. Така че трябва много сериозно да помислим как да действаме сега. Не е въпрос само на законодателство, въпросът е за обща визия, за общо разбиране за нещата, за цифровата област, за европейския пазар, свърза с аудиовизуалната сфера, обществените поръчки, различни услуги и така нататък докато не намерим общ език за цифровия пазар, който се базира на нашите ценности, не знам как ще синхронизираме тези 320 оператори. Искаме да постигнем успех по този въпрос на отрешаващо значение тук и е да имаме обща визия. Благодаря, казва председателят, тъй като не виждам други желаящи да зададат въпроси. Ще помоля господин Виола да, да даде отговор на въпросите. Някои от тях са, както виждате, доста сложни, така че ви давам цели 10 минути за отговор. You, Благодаря, господин председател. Както казахте, наистина сериозните са сложни и сериозни. Ще се опитам да се вместя в 10 минути. Но ако не успея, ще ме извините. Ще се опитам във всички случаи да отговоря на въпросите по същия прецизен и сериозен начин. На въпроса на госпожа Де Кастио – за преразглеждането на цените на роуминга. Ние вече започнахме това преразглеждане. Имаме гласуването на парламента на второ четене. Нямаме време, т.е. комисията трябва да работи в много кратки срокове. Ние смятаме, че може да постигнем успех много бързо. Говорихте за спектрума, за спектъра, за частотите. Сега за спектъра ще отговоря на всички въпроси за спектъра. Няма да навлизам в подробности, но мога да кажа, че в момента вървят консултациите с обществеността. Трудно е да кажа точно какво ще направи комисията, но основното е, че комисията направи предложение преди две години за пазара на телекомуникационни услуги парламентът реагира, като запази осново, основно структурата на предложението на комисията. Комисията обаче каза, че няма за момента време за достатъчно дискусии с парламента Парламентът излезе със своето предложение, подкрепено от огромно мнозинство. В момента, докъде сме стинали, имаме предложение от двете институции. По принцип и двете институции казаха, че досието е много важно, но няма достатъчно време за дебати. Две години минахме. Интернетът се развива много бързо, но от политическа гледна точка досието е много-много важно. Сега имаше въпроси за управлението. Видяхме, че системата за сътрудничество между регулаторите функционира добре, правилата се прилагат, но сега системата трябва да се доразвие, трябва да достигне нова степен, защото Берег има нова роля. Най-напред трябва да се вземе предвид е, трябва да се вземат правата за мрежовата неутралност и освен това трябва да се приложи заедно с комисията регламента за роуминга. Това са две задачи, които изискват координирано прилагане на европейското законодателство – Системата трябва да работи по-добре и по-ефективно на европейско равнище и по това работим. Няма, може би, да отговоря на въпросите по реда на тяхното им задаване. Ще, гру... ще ги групирам. Бе зададен въпрос за, не... за мрежовата неутралност. Европа постигна огромен резултат тук. Много добър резултат по, мрежова, по мрежовата неутралност. Ако парламентът реши да одобри това предложение на второ четене, ние ще сме единственият регион с мрежова неутралност в света. 300 милиона граждани в момента ползват ползват интернетни услуги с различно качество. 30% от потребителите не получават това, за което плащат. Затова ние искаме да имаме единно законодателство, което да е подобно на това, което има в Штатите. В щатите има такъв, такъв закон, който може да бъде отменен от съдя или от при промяна на правителството. Ако парламентът одобри предложението на второ четене, то тогава няма да има вече възможност за промяна на посоката, в която върви законодателството. Това е чудесно. Естествено, всяко правило може да бъде подобрено но резултатът ще има непосредствен ефект. Сега за сервисите, които предлагат нулев рейтинг на заплащане, нулево заплащане. Има постигнато политическо споразумение за това, за нулевите ставки. Тези услуги които имат за цел да увеличат иновациите и инвестициите, не бива да бъдат спирани от националните регулатори. Но регулаторите трябва да се намесват, когато е накърнена конкурентоспособността и иновациите. Берек е издал специални насоки за националните регулатори – за да може да се гарантира конкурентоспособността на предприятията. Така че ясно е тук какви са резултатите и ясно е, че ще има възможност за 28 държави членки, а не само за две, да приложат предложението за нулевите ставки на практика. Имаше един сходен въпрос за управлението на трафика. Правилата тук са ясни, много ясни. По принцип не е възможно да имаме по-добър интернет срещу заплащане. Това не е допустимо. Не е възможно в Европа да се предлага по-добър достъп за повече пари, но това, което може да се направи, е да се предложи по-бърза скорост на интернета и това, което някои наричат диференцирани услуги. Това е възможно. Така че правилата тук са ясни. Имаше въпроси и за съдебното решение за Сейф Харбор, за споразумението за сигурните пристанища. Е ясно е, че съдебното решение трябва да бъде уважено. Изненадан съм, че извън Европа има гласове, които коментират съдебното решение, че, скъм, коментират, че това съдебно решение може да бъде променено. Но решението е много ясно. Правата на европейските граждани не могат да се променят и да бъдат накърнявани. и те трябва да бъдат гарантирани. Следващата стъпка е да се работи с, с органите по защита на данните в Европа. Да има насоки за сътрудничеството между европейски и американския бизнес. Освен това, много е необходимо регламентът за защита на личните данни да бъде прият на равнище Европейски съвет, така че да има общи правила за защита на данните в Европа. Тълкуването на, този, на тези правила ще бъде еднакво в цяла Европа. И така необходимо е да има насоки за бизнеса, и така ще имаме една обща рамка за приложението на регламента. Има предизвикателства в, по отношение на сигурните пристанища, но така ще може по един е начин да им отговорим. Ние се надяваме, че загрижеността, изразена от съда, ще бъде възприета и съответно ще и бъде реагирано от американска страна диалогът, надяваме се, да продължи. Имаше въпроси. за приоритетите и за гаранциите за конкурентоспособността. Каза се, че няма достатъчно подробности по тези въпроси. Става въпрос тук за важността на цифровата економика. Това, което казваме в нашата стратегия за цифровизацията на промишлеността и на услугите, е много важно за конкурентоспособността. Какво искаме да направим? Искаме да осигурим използването на услугите в, за изчисления в облак. Искаме тези услуги да са модернизирани, да се ползват от най-високите стандарти и да са бързи. Една от инициативите, които предлага комисията, е Европейския научен облак. Искаме науката в Европа да получи най-доброто от развитите технологии. Искаме да има данни, които да се ползват от всички научни центрове и университети в Европа. Ще публикуваме е съобщение по отношение на облака за научни цели в Европа много скоро. Сега за платформите. Имаше въпрос за платформите. Съжалявам, че не цитирам имената на почитаемите депутати, които зададоха въпроси, но зная, имаше въпроси от Бланко Лопес, от други колеги. Въпроси, които засягаха баланса между защита на иновациите и намеса от страна на законодателите. Какво мога да кажа по този въпрос? Има инициативи по отношение на авторското право и на, диги... на цифровото съдържание. И що се отнася до платформите, трябва да разберем най-напред проблемите. Затова проведохме консултации, публични консултации – за това говориха колегите Ниблер. Е, госпожа Ниблер ме попита, говорите ли с заинтересованите страни? Да, ние изпратихме подробни анкети по въпросите за иновациите, по въпросите за несигурността и страховете, които носят със себе си новите технологии. Ние да анализираме подробно тези анкети. Председателят ме попита защо имаме фиксирани стойности по отношение на електронната търговия. Извинявам се, ако съм бил причина за недоразумение. Комисията няма да налага процент на фирмите, които искат да търгуват онлайн. Няма да се налагат процент и стойности за броя на клиентите, които търгуват онлайн или ползват електронни банкови услуги. Това, което ние предлагаме е да ползваме индекс на хората, за хората, които ползват такива услуги. Това ще приеме формата на услуги, която, които предлагаме на публичните власти, за да разберем на къде се развиват нашите економики, но ние нищо не искаме да налагаме в този смисъл. Причината, поради която председателят зададе този въпрос, беше вероятно бъдещето на малките и средни предприятия. Естествено, те са гръбнакът на економиката и има голяма загриженост около тях – защото все повече малки и средни предприятия са изправени пред предизвикателства и, и, и се намират в период на преход. Това е така. Традиционните сектори трябва да се адаптират към цифровата економика, за да извлекат предимствата от нея. Но не би било разумно да се налага, да се диктува на компаниите как да организират бъдещето си. Госпожа Валян зададе въпрос за права, правилата по отношение на авторското право. Какво смятаме да направим? Аз казах, ще се опитаме да модернизираме рамката. Това е много сложен процес, ще го направим постепенно. Защо е необходимо това? А Защитата на авторското право става все по-важно, особено в цифровата сфера, в цифровата ера. От друга страна, старите правила вече не съответстват на новите изисквания и функции. Е, цифровото съдържание е достъпно в рамките на секунди онлайн и тук трябва да се адаптират функциите на компаниите. И то в посока такава, че да им помогнем те да предлагат по-интересно съдържание и да подкрепим творческите дейности. Аз се опитах да отговоря на всички въпроси, господин председател. Опи... Искам да видя дали отговорих на всичко. Имаше въпрос от господин Тамборано. Кога да очакваме законодателните инициативи? Господин Анси, обяви инициатива за 2016 година. В първата половина на 2016 година ще предложим инициатива за геоблокинга – и в средата на 2016 година ще представим реформа за телекомите и до тогава също така ще предложим реформата за правилата на ДДС. Извинявам се още веднъж, ако съм забравил някой от въпросите. Ако това се е случило, готов съм да отговоря на пропуснатите въпроси писменно. For... Благодаря. Благодаря, че дойдохте и че отговорихте толкова точно на всички тези многобройни въпроси. С това приключваме заседанието днес след обед, дами и господа. Утре ще продължим нашето заседание с по-опитно ръководство, господин Бузек, и в 10 часа ще гласуваме. Довиждане. Е,